Добър ден, дами и господа. Заседанието на Комисията по бюджетен контрол е открито. Виждате, че на това място седи необичайно лице. Това е поради факта, че нямаше нито един член на бюрото на нашата комисия, който да можеше да председателства това заседание и затова се обърнаха към мен поради а, а, а, чест, която съм заслужил с факта, че съм най-възрастният в групата. Имате дневния ред. Имате ли коментари по него? Ако не, дневният ред е прият. Преминаваме към втора точка съобщение на председателя. Тук трябва да ви информирам, че имаме нов администратор, господин Роджи Светич. Сигурен съм, че не съм произнесъл името му правилно, но тъй или иначе той е добре дошъл в нашата комисия. И тук трябва да добавя, че той е от Хрватия. Хрватия. Може да се изказвате да слушате на български, чешки, датски, немски, гръцки, английски, испански, финландски, литовски, италиански, холандски, полски, румънски и шведски. Има ли някой, който при този езиков режим смята, че не може да изрази мислите си достатъчно добре. Не, в такъв случай а, остава само да ви съобщя, че всичко, което кажете, се следи от целия свят, тъй като се предава по интернет. И така. Следва одобрение на протоколите от заседанието от 4 и 5 ноември, 7 ноември, 14 ноември и 25 и 26 ноември 2013 година. Имате ли коментари? по протоколите? Не, в такъв случай протоколите са приети. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Освобождаване от отговорност в връзка с изпълнението на бюджета за 2012 година. Сред нас е комисаря по регионалното развитие, комисария Хан, както и господин Гретен, отговорния член на комитета, извинете, на Сметната палата. Добре дошли тук. Давам думата на господин Пипер за първо изказване. Благодаря, господин председател. Господин комисар Хан, господин Гретен от Сметната палата. Смятам, че това заседание е изключително важно в процеса на освобождаване от отговорност на комисията. И първо искам да благодаря за това, че нашата комуникация между докладчиците, докладчиците в Сянка, общуването ни с господин Барозо се осъществи достатъчно добре. От а, скоро знам как комисията си представя следващият а, период на отчитане. А, все пак това е нещо, с което можем да започнем. Благодаря и за навременният отговор на въпросите, които бяхме задали. Смятам, че божеството от въпросите получиха добри отговори за следващото председателство ще се наложи да подобрим знанията си по гръцки език, но това ще бъде въпросът, с който нашите координатори ще се сблъскат и те ще отговарят за това. Не знам дали в момента вече Европейската сметна палата е в състояние да даде отговори на въпросите ни, свързани с комуникацията. Аз поне съм задал този въпрос с молба за отговор, но искам да започна с нашият основен въпрос, а именно какви проблеми виждаме ние във връзка с използването на структурните фондове. Всички ние знаем, че е човешко да се греши, но ако едни и същи грешки се повтарят и те идват от едно и също място, смятам, че е уместно да се потърси виновният и да се посочи, както това е валидно за нашето поведение като шофьори. Ако нарушаваме правилника, ще трябва да ни се вземе книжката. В случая с европейските фондове се появяват едни и същи грешки в освояването на фондовете, в докладването на разходите. Представят се разходи, които не могат да бъдат приети и тези проблеми идват от повтарящи се държави членки. Не смятам, че е удовлетворително също така да се задоволяваме с твърдението, че в следващия отчетен период ще се подобрят нещата, защото това са проблеми, които се повтарят през последните 15-16 години вече, може да се каже. Нашето желание е да постигнем действителен напредък в процеса на освобождаване от отговорност тъй като още повече, че се намираме в предизборен период и от нас като парламент се очаква да бъдем критични по отношение на отчетността, да не защитаваме никого, а да изпълняваме мандата си, свързан с осигуряването на прозрачност. От гледна точка на процеса, аз съм много доволен от досегашният ни подход, стъпка по стъпка, да изясняваме нещата, дори при положение, че имаме все още много въпроси. И с това ще пристъпя към същината на нещата. Една от, един от основните ни точки са свързани с сълскостопанските фондове и фондовете за регионално развитие. В областта на структурните фондове все още не сме разбрали какъв е този подход, основан на преценка на риска. От момента, в който комисията се е намесила и оставам с впечатлението, че това остава предмет на ваша преценка но за нас не е ясно в кои държави, възоснова на какви критерии вие предприемате мерки и започвате действия. Защото комисар Хан, това беше нашата основна точка в писмото към него. Искаме да има някакъв автоматичен механизъм, който да влиза в действие, а да няма място за индивидуална преценка и ние да сме наясно къде са праговите стойности, какви са критериите за започване на някакви действия. Вие отговорихте вече положително на един от нашите въпроси, а именно какво се прави с нарушители, които а, продължават да правят едни и същи грешки. А, вие сте предвидили съответните мерки, които да започнат а, през февруари-март. Тогава нашият доклад ще бъде превеждан и това ще бъде моментът, в който действително ще трябва да предприемем мерки заедно с комисария, който отговаря за регионалната политика. Имам и още няколко специални въпроса. Тя ще ги оставя за общата дискусия. Моите колеги със сигурност ще имат въпроси. За сега искам да се огранича с това доста общо изказване. Искам да благодаря на Европейската сметна палата за изключително ценната и основополагаща работа, която те извършиха. Също така те написаха доста критично писмо към европейския комисар. И като цяло тяхното отношение беше изключително ценно за нас. Ние ще продължим да изискваме докладите на отделните държави членки, докато ги получим и се надяваме да получаваме, да доживеем момента, в който ще получаваме докладите на държавите членки, свързани с регионалното развитие и с използването на структурните фондове това са уводните забележки от мен. Благодаря ви. Благодаря. Сега искам да дам думата на председателя, на, на члена на Сметната плата, господин Крат. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на членовете на тази комисия и на парламента за доверието дадено ми от а, миналата седмица във връзка с подновяването на моя мандат. А, ще продължа да работя с парламента и за в бъдеще в пълното съзнание, че парламентът е органът, от който ние получаваме задачите си и органът, който работи за европейските граждани. Много благодаря още веднъж. Благодаря за доверието. Искам да се извиня на господин Пипър. Бях прекалено прибързан и казах, че палатата ще може да вземе отношение към съобщението на комисията, но ние получихме едва сега, така че още нямаме официално становище и трябва да ви помоля за малко повече търпение, докато ние изготвим становището си в ролята си на колегиум защото трябва да съгласува мнението си с останалите си 27 колеги. Господин председател, радвам се, че мога днес да представя резултатите докладвани в пета глава на годишния доклад на Сметната палата, където се представят комбинираните резултати за регионалната политика, политиката в областта на енергетиката и тази в областта на транспорта. Комбинираните плащания в тези три области са 40 21 милиона евро, а регионалната политика е получил 96% от тях. Променен, проверени са 180 е, плащания и е, Сметната палата е проверила е, приложението на всички правила. Стигна до заключението, че нивото на грешка е между 3,7 и 9,9%, като 6,8% е най-често срещаното ниво на грешка над, е, материал, над нивото на а, който над прага от 2%, но също време на е доста по-нисък процент от нивата на грешка, грешка за периода 2000-2006 година. А, друг важен показател е частотата на грешките. Той показва каква част от разглежданите сделки са били засегнати от различни типове грешки, по-сериозни, по-малко сериозни. В вкуса на регионалната политика, енергетиката и транспорта при 88 от 180 разгледани транзакции е имало грешки. Това са 49% от всички аудитирани транзакции от 2012 година. За повече за малко повече от половината от транзакциите, при които има някаква грешка, държавите членки са разполагали с необходимата информация да открият грешката и повечето грешки са свързани с проблеми при спазването на правилата на обществените поръчки, допустимостта и правилата за държавната помощ. Преди да продължа, ще подчертая тук, че когато говорим за грешка, това не означава непременно, че има разхищение на средства или пък, че има някаква измема. Нека първо да се занимая с грешките, свързани с обществените поръчки. Както и в предишни години, Сметната палата стигната и суда, че не зачитането на правилата на Европейския съюз или на национално равнище по отношение на обществените поръчки е основният източник на нередовности, но трябва да се подчертае, че е, самия факт, че е имало такава грешка, не означава, че финансираният от Европейския съюз проект не е бил приключен с съответните положителни е, резултати. На второ място, по отношение на грешките, свързани с допустимостта на проектите и моментите, в които според Сметната палата са допускани недопустими проекти. При повечето случаи правилата за допустимост се очертават от самите държави членки. На трето място, що се отнася до грешките, свързани с не спазване на правилата за държавната помощ? Целта на тези правила е да не се изкривява конкуренцията чрез намеса на държавата. Основно правило, което проистича от договорите, показва, е, е че а, държавната помощ е нелегална, стига да няма специално позволение за нея. Има различни правила за това къде е допустима държавната помощ. В пета глава се дава пример. В случай с един проект, свързан с строителството на пристанища, помощта действително е представлявала държавна помощ, но комисията не е била уведомена за нея и за това на практика от а, съвместимостта на тази помощ с а, гладкото действие на вътрешния пазар не е била оценена. Що се отнася до финансовите корекции за 2012 година, нека първо подчертая, че Сметната палата е длъжна в своя годишен доклад да отчита, да докладва и по въпроса за това, е, дали транзакциите са е, законни и правомерни, да защитава финансовите интереси на Европейския съюз. И е, всъщност комисията е длъжна да защитава финансовите интереси на Европейския съюз. И така и сметната палата и комисията работят по едни и същи теми, но от различни допълващи се перспективи. Намалена е степента на грешка за 2012 година. От друга страна, финансовите корекции, които не изключват нередовните разходи от декларирането на коректните а, нередовни разходи на проектно ниво, не се отразява на от нивото на грешката, оценено, така както е оценено от сметната палата. Тоест, там, а, където вече има финансова корекция, на съответната грешка, тя не се включва в общия, общата оценка на грешките. Това се вижда в параграф 1, алинея 33 от първа глава от годишния доклад. И накрая, що се отнася до е, ефективността на системата, както и в предходни години, се разглежда ролята на одит компетентните органи на държавите членки, както и на комисията, която контролира тяхната работа. Що се отнася до дейността на одитните власти, Сметната плата е, е оценила работата на 4 такива органа от общо 112 държавите членки. Един от четирите органа е бил оценен като ефективно работещ. Другите три органа са били оценени като отчасти в ефективно работещи. Сметната палата е открила и някои слабости в работата, която върши комисията по контрола на работата на аудитиращите органи, по-скоро свързани с липсата на достатъчна информация на разположение на комисията. Повече информация по тази тема можете да намерите в а, доклада на Сметната палата, който ще бъде публикуван съвсем скоро. Господин председател, господин докладчик, дами и господа, благодаря за вниманието. Благодаря ви. Тук имаме друг член на Сметната палата. Спомена се, споменаха се обществените поръчки. Искате ли да споменете нещо, господин Ласадо? Благодаря, господин председател. Аз отговарям за глава 5 от 2013 година, така че нямам какво да добавя по въпроса. Но тъй като колегата господин Гретен спомена, аз съм отговарям за публичните, обществените поръчки. На 5 ноември, както бе, стана ясно в Комисията по економическите въпроси, планираме да започнем през март или април одит за изпълнението на обществените поръчки. Много полезно бе да обменим мнение с Комисията по економически въпроси, за да видим какви са притесненията на парламента. Ние обменихме становища с комисията и ще започнем одита на изпълнението с семинар в Сметната палата на 29 януари. На него ще присъстват е, гости от комисията, експерти в сферата на обществените поръчки. Надяваме се, че размяната на мнение по време на семинара ще ни помогне да насочим по-добре нашия подход е, към одита на изпълнението на обществените поръчки. Благодаря. Господин комисар, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа представители на Европейската сметна палата, уважаеми дами и господа, първо искам да благодаря на господин Гретен за доброто представяне на отчетни на доклада за пореден път през последния период на отчитане има доста висок процент от грешки. И тъй като докладчикът каза, че нищо не се е променило през последните 15-16 години, не мога изцяло да се съглася с него. Мисля, че има доста голяма разлика между различните отчетни периоди и поне по отношение на установения коефициент на грешки. През 2012 година Сметната палата установи леко повишаване на процента грешки. в хода на осъществяването на програмите ни ще се запази този процент грешки. Няма да крия, това се корени в логиката и в сложността на някои от нашите програми това е свързано и с регламентите. Не можем да ги игнорираме изцяло. И в рамките на регламента а, с, ние се учим в движение, извличаме полуките си и в следващият период на планиране предприемаме съответните промени, които носят своите положителни ефекти като разгледаме цифрите, виждаме една, един положителен а, начин на развитие. Президентът Калдера на 5 ноември потвърди това в тази комисия. Една от причините е подобрената рамка на законодателството, който позволява по-доброто функциониране на цялата система. Правната рамка трябва да бъде и надлежно прилагана, а комисията изпълнява все по-активна контролна функция в държавите членки. Ще посоча няколко примера за това. Систематично прилагаме спиране или временно прекратяване на изплащането на средствата. През 2012 и 2013 година сме прекъснали плащанията на 184 проекта, свързани с Фонда за регионално развитие след 2012 е, година сме спряли плащанията частично изцяло на 12 програми е, в Испания, е, Естония и Германия. Много от тези програми има започната процедура по прекръсване на плащанията а, компетентните органи в държавите членки работят върху отстраняване на грешките и през 2013 година половината от прекъснатите плащания бяха възобновени. Ние сме убедени, че контролните органи са направили съответните промени, но прекъсването и спирането на плащанията са един много важен инструмент ще използваме от следващата година и нетните финансови корекции, за които ще говоря малко по-късно. Ние не не само отстраняваме бъдещите източници на грешки за бъдеще, но се връщаме и назад и искаме нетни финансови корекции. До края на септември 2013 година само във връзка с проверки на комисията са извършени финансови корекции на стойност над 1 милиард евро. А, самите държави членки са направили корекции за милиарди 300 хиляди. Една част от тях са корекции на база плоска ставка. По този начин ние осигуряваме последователността при прилагането и използването на бюджета на Европейския съюз, без да правим отделни проверки. За бъдещия период ще обърнем основно внимание на действието на програмите като цяло. А плоските ставки на финансовите корекции ще продължаваме да използваме и за в бъдеще. Моят колега Шемета вече спомена, че не разбира как финансовата палата не иска да включи тези финансови корекции на база плоска ставка в своите доклади. В член 92 алинея 2 на общият регламент се предвижда използването на корекциите с обща ставка, а, а Подобни мерки се предвиждат и в член 144 от общия регламент. Винаги където те са уместни, те са в защита на средствата от европейския бюджет и европейския дънакоплатец. И също така се отразяват благоприятно на прилагането на конкретните проблеми, програми. Според нашите изчисления, процентът грешки е с 0,8% по-нисък от онзи процент грешки е, пресметнат, изчислен от е, сметната палата. Когато представяхме последният е, доклад, а, бяхме на едно и също мнение, че комисията а, прави усилия в правилна посока за защита на европейския бюджет и за повече отчетност и един а, инструмент, който е подходящ за целта са финансовите корекции на база плоска ставка ще се спра и на начина по който ние си сътрудничим с националните и регионалните контролиращи органи, които са много важен наш партньор и е много важно те да работят добре. Е една голяма част от нашите надзорни функции отиват в тази посока. От 2009 година ние систематично проверяваме и контролираме работата на надзорните органи в държавите членки. Извършили сме през последните две години повече от 200 такива проверки и сме проверили работата на около 47 контролиращи а, органа по а, фондовете за регионално развитие. Това са над 50% от а, общата сума на а, всички проекти. Знаем а, къде са дефицитите на контролиращите органи и се стремим да ги отстраним за мен и моите служби, има два изключително важни елемента. Да има достатъчно персонал на място и органите да работят независимо. Защото аудитиращите органи, контролиращите органи дават много важна част от нашите декларации за достоверност а, ние можехме да разчитаме на 89% от всички данни, които получихме, а Една голяма част от прекъснато на плащанията бяха по сигнал на, на тези аудитиращи органи. И онези контролиращи и аудитиращи органи, които ние проверихме, работеха и бяха на същото мнение по отношение на отделните проекти, както и ние. Но половината от грешките, намерени от Сметната палата, би трябвало да бъдат е, открити от аудитиращите органи на местно ниво и това предизвиква загриженост. Това показва, че не винаги проверките на местно ниво са достатъчно добри. Те могат да бъдат е, достоверни само когато държавите членки работят е, много стриктно и откриват грешките на ранен етап. Ние сме а, работили много в, в тази посока и знам за вашето желание да се въведат повече санкциониращи а, инструменти, да има повече а, нетни корекции, които да дадат своето отношение върху програмите в държавите членки. В следващия период на планиране сме допълнили нетните финансови корекции. А, също така сме отдали по-голямо значение на информациите от декларациите за достоверност и ще се стремим да открием грешките още преди те да бъдат докладвани на комисията и преди документите от държавите членки за отчитане да бъдат предадени на комисията, така че нетните корекции да бъдат извършени на място когато има сериозни грешки, ще се отрази това и на а, състава на аудитиращите и контролиращите органи на място. Благодаря ви за доброто сътрудничество и за положителните сигнали. А, ние а, си обменяме редовно а, информация и миналата седмица получихме такава от а, вашия докладчик с а, описание на нетните механизми за корекция от 2013 година нататък. А, това съобщение на комисията ще отговори на много от вашите въпроси. А, Регионалната политика е изключително важна за Европейския съюз. Тя предоставя заетост и работни места и осигурява сближаване на регионално ниво. Но в условията на, инвести... на економическа и финансова криза средствата на регионално ниво са изключително важни, а правната рамка за следващия период на планиране иска да опрости и да ориентира повече към резултатите на нашите действия, но искаме да бъдем по-последователни е, в е, нашата отчетност. Ще се опитаме да инвестираме повече в е, растеж, да си поставим ясни и прозрачни цели, които можем да проверим ще използваме различни инструменти за стимули на малки и средни предприятия и ще се опитаме да повишим отчетността на държавите членки. За да постигнем подобрения в областта на регионалната политика е необходимо тясно сътрудничество между националните, регионалните и европейските органи. Държавите членки за в бъдеще ще отговарят а, още по-строго за употребата на европейски средства. А, с помощта на Сметната палата и на вашата комисия тази работа се върши още по-ефективно. И вашата роля в този дебат ще бъде много важна един последователен надзор върху действията на държавите членки ще бъде от полза на гражданите в регионите, защото те в същото време са и европейски денакоплатци. Благодаря ви за вниманието. The, the discussion is no. Моля, заповядайте за изказвания. Четирима са желаящите за изказване до момента. Давам думата на господин Рубик. My apologies. I... Извинявам се, Доколкото разбрах от първото изказване на докладчика, най-вероятно той ще има няколко допълнителни въпроси след комисаря. Извинявайте, че забравих за вас. Няма проблем, господин председател, че не ми дадохте думата веднага. Имам три допълнителни въпроса. Първо, прогнозата, която направихте за следващия програмен период. Звучи убедително, но въпреки това въпроса, който си зададох в началото във връзка с подхода основан на риска и критериите, на които той се основава, според мен трябва да бъдат по-сериозно прегледани за да видим дали ние като външни лица можем да разпознаем някакъв автоматизъм. Не ми отговорихте на този въпрос. А, с каква интензивност пакетът от а, законодателни актове, планиран за февруари месец, ще санкционира по-строго нези държави членки, които продължават да допускат грешки. Не ми отговорихте и на този въпрос. един въпрос, свързан с възлагането на обществени поръчки. И тук от много години насам имаме проблеми и те са едни и същи. Сега има един доклад на Генерална дирекция вътрешен пазар, свързан с възлагането на обществени поръчки. И смятам, че Генерална дирекция Регио, която разгледа този доклад е направила един план за действие заедно с други генерални дирекции, които имат отношение по този въпрос. Искам да попитам какви са подобренията предвидени за тази чувствителна територия на възлагането на обществени продукти, по поръчки. В Германия също се задава този въпрос. Особено в федерални държави като Испания, искам да попитам какво ще се промени за бъдеще. И последният въпрос, който много ме интересува. В момента се изготвят споразуменията за партньорство, Проверяват се оперативните програми на държавите членки за следващия период на планиране. И известните държави, в които се допускат грешки, са под особен надзор. До каква степен ще се отчетат грешките, направени до сега при договорите на при следващите договори за партньорства? Господин комисар, предлагам да отговорите на всички въпроси едновременно. Накрая сега давам думата на господин Рубих. Благодаря. След като вече имаме бюджет е, затворен за 2012 година, от, отчетен и след като е, са приети всички е, цифри за 2013 година и са направени всички е, плащания по поетите е, ангажименти, е, ще има и яснота за процедурите по прекъсване на плащанията и спиране на плащанията. Имаме преглед за тези програми от 2009 година насам, там където са се наложили действия по корекции и може да се установи, че комисията се намесва адекватно Разбира се, че когато се контролира, се установяват и грешки. Това просто факта, че има грешки означава, че се проверява както трябва. Въпреки това би било интересно да проследим през годините по какъв начин са се отразили всички предупреждения и прекъсвания на плащанията, предприяти от комисията и е, ми е интересно да чуя мнението на Сметната палата по този въпрос. Благодаря. Мисис Гресле, please. Благодаря, госпожа Гресле. Благодаря. Искам да поздравя за преизбирането му господин е, Гретен и искам да задам няколко въпроса на господин комисар. А, първо искам да попитам а, е, колко е добър вашият гръцки език. Вие ни изпратихте списък на всички проекти в Гърция на гръцки. Благодаря. Бих ви помолил да ни ги прочетете, защото ако не можете, никога не сте се занимавали за този въпрос, както и ние. Ако можете да ни прочетете само заглавията на три от е, тези проекта. Много бих ви била благодарна. В противен случай бихме били много благодарни, ако получим списък на проектите на английски. Защото със сигурност комисията не, говори, не работи с гръцките имена. Вторият ми въпрос касае е касае отговорите на зададените от нас въпроси кой отговори на тях, освен на Генералната дирекция а, по регионално развитие? Защото аз не съм изцяло доволна от отговорите. Някои от тях бяха почти хумористични. Питахме за проектите, а, проектите, които са а, били включени допълнителни. А, и отговорът ни е, че комисията се занимава с програми, а не с проекти. Това за мен означава, че няма разбиране за естеството на нашия въпрос. А, са, ние знаем, разбира се, как работи комисията и питаме конкретно за работата, свързана с проектите, защото това е нещо, което ние не знаем. Вторият ми въпрос касае цифрите споменати от вас, е, предупредителните писма. И ако погледнете шеста страница от нашите а, е, въпроси, а, е, прекъсване на плащанията, спиране на плащанията, там цифрите са съвсем различни от тези, които а, вие ни представихте сега. Искам да попитам кои са верните. И последната, последният ми въпрос а, касае управителните и аудитиращите органи. Казахте, че сте получили 304 от 317 доклада на аудитиращите органи. Вие сте ги аудитирали. 44 от тях са получили неквалифицирано аудиторско становище, останалите от тях са получили квалифицирано аудиторско становище. става въпрос за проследимостта на тези доклади. Именно 54% от тях не могат да бъдат проследени. Бихме искали по някакъв начин да имаме достъп до тези доклади, за да можем да си създадем собствено мнение. И Имам въпрос, свързан с Гърция. 38 въпрос. Анализира последния доклад на работната група. Цифрите не се съотнасят по никакъв начин с резултатите от тази работна група. Може комисията да разполага с по-нови данни. Ако това е така, бих се радвала да науча. И 39-ти въпрос пита за 1 милион и 100 хиляди евро споменати в последния договор, последният доклад на комисията. Това са неизразходвани средства и нямам отговор на нашия въпрос какво, каква е съдбата на тези средства, които са заделени, но не използвани от Гърция. Благодаря, казва председателят господин Гайер. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря за изключително ценната работа на Сметната палата. Моите най-добри пожелания за успех на господин Гретен, който беше потвърден на, на своята длъжност. Е, искам да задам един въпрос към Сметната палата. Нашия докладчик господин Пипър споменава или иска на всяка цена да а, разполага с а, отчетите на държавите членки. От собствен опит като докладчик знам, че Сметната палата поредица причини, в които не, няма да навлизаме сега, не е в състояние да направи обхватен преглед на коефициента грешки във всички държави членки, да работи с извадки. Това е много добро по принцип, достатъчно добро като подход, а, но когато се опитваме да установим доколко са достоверни докладите на държавите членки, а, трябва да а, видим, например, в колко държави членки е има проверки на проекти, свързани с регионалната политика. Защото а, Сметната палата работи с едни приблизителни стойности и твърди, че процентът грешки е някъде около 6,8%. но ако искаме да установим процента грешки на държава, която не е била проверявана и не е участвала в извадката, аудитирана от Сметната палата, и може да има отклонение нагоре или надолу. Искам да попитам каква е ползата от отчетите на държавите членки при положение, че е, възоснова на ограниченията при работата на Сметната палата не можем да направим пълна проверка и да верифицираме всички резултати. Самият аз взех процентът грешки, установен от Сметната палата и го сравних с процентът грешки, установен от Генерална дирекция регионална политика. И си спомням, че ставаше въпрос за 18 държави, които по-миналата година възоснова на слабости при контрола не са получили гаранция за достоверността на изнесените от тях данни. Така че 18-28 държави са доста висок процент. Разбира се, че обстоятелствата са различни в различните държави и членки, но учитайки това обстоятелство, се питаме какъв е смисълът и каква е степента на достоверност на отчетите на държавите членки. И бих искал като парламентарист да проведем един дебат относно информацията, която можем да извлечем от докладите на държавите. А, господин Пипер а, даде сравнението с шофьорите, на които им се отнема книжката, но а, аз питам, има ли Сметната палата и Европейската комисия а, набор от инструменти, за да се справи с а, тези неясноти? затова аз малко поставям под съмнение смисъла от информацията от тези доклади. А, по отношение на въпроса на господин Рубик, аз разполагам с данни и съм готов с своята част от доклада, свързан с освобождаването от отговорност. И един подвеждащ въпрос към господин комисаря. Е, какво е вашето усещане за нетните корекции и доколко те могат да повлияят последствие на процента грешки, който е установен? Вие Имате, разбира се, добри аргументи. Е, смятате, че разликата е 0,8%. Могат да бъдат възстановени неправомерно изплатени суми в случай, че е, разполагаме с съответния инструмент. Но ако се предприемат тези стъпки и се върнат парите, с колко ще се набали процентът грешки според вас? Когато ние искаме прекъсване и спиране на плащанията, можем да кажем, че комисията а, прилага тези наши искания с а, успех, но не биват избегнати всички грешки. А, има намаляване от 50% на грешките, което вие споменахте, но все пак не всички са избегнати. И грешките продължават да се правят, така че прекъсване и спиране на плащанията имат ефект, но тяхна тях на помощ не могат да се избегнат всички грешки. По-скоро е нужно инструментите и мерките на национално ниво и контрол на национално ниво да бъде подобрен. И тук искам да кажа на господин докладчика, че ако контролните органи на място не работят добре, тогава би трябвало да има автоматичен механизъм, който да спира плащанията от страна на комисията. От друга страна си давам сметка, че тук стъпваме в конкуренция с политическите цели на Европейския съюз, защото ако не се отпускат суми, не могат да се реализират действия, няма да се постигнат целите. От друга гледна точка, като човек, който отговаря за бюджета, съм на мнение, че ако той не се изразходва правилно по-добре, средствата изобщо да не се отпускат. И последна точка. Въпрос свързан с обсъждането от последната ни година, господин комисар. Господин Гретен каза, че възлаганията на обществените поръчки са свързани и не само с европейското, но и а, на националното законодателство. И ако има някакви грешки, а, то не винаги те са по причина на комисията а, по-скоро от прекомерно регулиране в държавите членки, като а, например в Германия, в Северна Ден Вестфалия, където са а, спряни средствата по механизма за стабилност. И е интересно да се знае а, какъв процент от грешките допуснати на местно ниво се отразяват на общия процент от грешки. Тук данните ни се ограничават отново до извадки, защото никой парламент не може да проведе едно такова обхватно проучване, но във всеки случай смятам, че комисията има доста по-добри данни за сега. Благодаря. Казва председателят господин Волган. Благодаря, извинявам се. Изглеждам по-нисък от Янс Гея, тъй като стола ме спуснат малко по-надолу. Искам да благодаря на Сметната плата за доклада, разбира се, но също и на господин комисаря. Вие имате големи отговорности. Кохезионния фонд е, може би, най-видимия фонд в Европейския съюз. Той е много важен за всички общности в Европейския съюз и трябва да сме сигурни, че парите се използват целесообразно и имат економически ефект. Вие винаги носите голяма отговорност. Относно промяната в методологията и увеличението на процента грешки, споделям тези притеснения, също споделям притесненията за нетните финансови корекции. Струва ми се, че казваме различни неща. Сметната палата използва едни критерии, а вие, господин комисар, използвате други критерии. За мен е важно да се защити финансовия интерес на, финансовия, на Европейския съюз в крайна сметка. Но на този етап, според мен, е важно да се съберем заедно и да решим кое е важно. Процента грешки или да се защити европейския бюджет и след това да стигнем до някакво заключение. Приветствам факта, когато казвате, че сте издали съобщение за нетните финансови корекции в петък. Все още не съм има възможност да се запознае с този текст, но ще го направя, може би по-късно днес. Относно следващите мерки, тези дискусии са интересни и важни, тъй като касаят процента на грешни за минали години. Много важно е да извлечем и полука от всичко това, за да подобрим положението в бъдеще. Тук визирам следващия програмен период, който започва през януари до година. Когато разглеждаме въпросите днес, виждаме се същи като от миналите. Политиката за обществени поръчки, предложен план за действие, ще видим дали с него ще се подобри положението в следващите поръчки. Също опростяването, нещо, което сме го, го обсъждаме всяка година. Имате някои нови идеи, постигнате напредък, според мен, по линия на опростяването за следващата програма, но пак трябва да видим дали ще има резултат или не. Относно въпросите и питанията, следващия път ще има много по-голяма прогноза за подпомагането на бизнеса и малките и средни предприятия. Вие подкрепяте тази идея. Увеличената подкрепа за МСП може да увеличи потенциал, възможността за увеличаване на процента грешки, защото малки тъй като ще се увеличи броя малки бизнеси, които финансираме в бъдеще. На второ място административния капацитет. Това е важна тема. Не винаги се правят прогнози по нея. Не винаги тук са обичайните заподозрени, да речем. В момента плащанията по структурни фондове в Великобритания са спрени временно заради проблеми с административния капацитет. Не разбира се в Уелс. Там всичко е на 100% тип-топ. Проблема е в Англия и се дължи на административния капацитет. Въпросът ми е как може да сме сигурни, че в бъдеще във всички държави членки, не само обичайните за подозрени и по-големите, ще има изграден капацитет за да се намали процента грешки и да се използват целесообразно структурните фондове в бъдеще и да се постигне съответното економическо въздействие, към което всички се стремим. Then, Благодаря, господин Албрихт. E, e, Благодаря, господин председател. Говорим по тези теми е, редовно, но се сблъскваме с едни и същи проблеми. Е, за какво става дума? Първо, при освобождаването от отговорност Върху какво трябва да се спрем по-скоро? Върху ефективността на използването на средствата и върху или върху редовността на използването на средствата. И двата въпроса са важни. Има ситуации, при които всичко процедурно е спазено, но от гледна точка на ефективност проекта няма особени резултати. И обратното. признаваме положените от Европейската комисия усилия, разбира се. Въпросът е обаче тук какво оценяваме? Работата на комисията или работата на държавите членки? Или пък отговорността на комисията за контрола върху работата върху държавите членки? Това са проблеми, с които се борим от години насам и мисля, че е крайно време да намерим някакви ясни и прости отговори на тези въпроси. Оттам нататък, когато сметната палата провежда своите проверки, тя налага корекции. Не санкции, а корекции. Оттам нататък тези е, корекции кога следва да бъдат направени? Незабавно или към края на годината? Тоест, ако в някакъв момент по време на годината се направи проверка, резултатът от тази проверка ли трябва да се вземе предвид или крайният резултат на края на годината? И всичко това е извън темата за санкциите. Аз съм докладчик Сянка по освобождението от отговорност в Комисията по регионални въпроси. И що се отнася до дългосрочната страна на политиката ни, можем да кажем да. Нещата постепенно се подобряват, но все още остават грешки. Подобренията са резултати от конкретни мерки. Но въпросът е какво е въздействието на новоприетите правни норми. И така. Нека да завърша положително. Има напредък, въпреки някои нередовности, но по дилемите, които изложих, все още нямаме отговор. И още нещо, господин комисар в своето изказване. Аз, за съжаление, нямаше как да изслушам всичко казано от докладчика, защото влязох в залата с известно закъснение, но изслушах много внимателно комисаря. И така. Каква е позицията на Сметната палата и на комисията върху, по въпроса за тези корекции? Много е важно да знаем каква е позицията на Сметната палата, защото изглежда, че има известни различия. И оттам датък за в бъдеще предлагате иновативни действия. Мерки, е, които да са свързани с иновации в градските зони. При всяка една иновация има някакъв риск. Това не са редовни проекти. Смятате ли, че можем да променим начина по който осъществяваме върху, контрол върху тези иноваторски проекти? и а, е, може би да обмислим една възможност да се увеличи прага на грешка, а, е, който е допустим при тях. Господин Сондергард има думата. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря и на Сметната палата. Благодаря и на комисаря Хан за отговорите, които получихме, включително и по отношение на фонда за солидар... солидарност. Някои от отговорите водят до следващи въпроси, други хвърлят светлина върху проблеми, с които сме се сблъсквали по-рано. Жалко, че не сме имали тази информация по-рано, но е добре, че я имаме сега. Днес искам да се занимая с два основни въпроса. Първо, нередовното ползване на средствата от фонда за, фондовете за солидарни действия и не спазването на правилата за обществените поръчки. Що се отнася до неправомерното използване на средства, това е въпрос, който попада сяло в правомощията на държавите, извинете, на Сметната палата. При фонда за солидарност говорим за 60 милиона евро, използвани за постоянни жилища за малък брой хора, вместо да бъдат използвани за временни жилища за голям брой хора. Постоянните жилища са били по-скъпи, отколкото жилища сравними по условия, а също времено са предлагали лоши условия. Във всичко изглежда, че министрите се предпочели да приемат ситуация, при която се изграждат по-малко жилища, които да могат да бъдат използвани по-дълго време. И всъщност проблемът тук е, че не е много ясно какво означава временно е, жилище. За кратък период от време, период от, ко... Е, период през който се изчаква да се построят отново е, съответните разрушени жилища. А какъв е този период на изчакване? Колко години трябва да се изчаква в такова жилище, за да се смята то за временно? 30-40 години или повече? Възможно ли е да се смятат за временни жилища, които биха могли да дават подслон 60 години. И така, може ли комисията да даде някои разяснения по този въпрос? И ако не, чия позиция трябва да бъде смятана за правилната тази на Сметната палата или на комисията. Друг важен въпрос е свързан с факта, че директивата за обществените поръчки все още не се прилага изцяло. Спазването, не е, спазването на тази директива не е пълно. Изглежда комисията не се занимава особено с възстановяването на жилищата след земетресението, но нека само да кажа, че 920 милиона евро са отишли за усилия по възстановяване на жилища, а 425 милиона от тях идват от Фонда за солидарност, и а, е, останалите от а, е, Италия, от а, е, държавната хазна. От там нататък може да се разгледа как са били изразходвани 920 милиона евро. Комисията казва, че има грешки при държавните поръчки в случая на поне 306 милиона от тази сума, една трета от цялата сума. на практика има толкова големи нередовности, че тези средства не могат да се сметнат за правомерно разходване по европейските правила. Това е голяма част от сумата, ако, още по-голям процент, ако се гледа само сумата, идваща от Европейския съюз – и така всеки път, където е намерил комисията нередовност, се обърна към Италия. 75% от покритите а, от Италия разходи е нямало как да бъдат покрити от по европейските правила. И комисията заявява, тук всичко си е наред. Въпросът е обаче, разумно ли е да се действа по този начин? Така ли трябва да се действа? Подтигам този въпрос, защото добре знаем, че организираната престъпност се възползва от всички вратички в правото за обществените поръчки, за да трупа печалби. Нека, разбира се, да повтаря, че не всички нередовности са измами. Изчетох докладите на комисията и на сметната палата и е ясно, че не всички нередовности са измами. Все пак обаче има доста голяма вероятност да има и измами. Така че Поради всичко това не трябва да изпускаме тази тема от погледа си. Да не говорим, че съвсем не е ясно каква част от европейските средства са отишли за целта, за която са били предоставени. Не е ясно с какво е допринесъл Европейския съюз. Допринесла с огромна сума пари, но въпросът е за каква е била използвана тази сума. доста странно е така, че се прехвърлят нередовности от едни е, суми в други. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на господин Гретен от Сметната палата. Поздравявам го с неговото преизбиране. Благодаря и на комисар Дехан за разясненията. Първо един въпрос към господин Гретен. Сметната палата изчислява нивото на не спазване на правилата на 29%, И се говори за сериозни нередовности. Какво искате да кажете с това сериозни нередовности? Има ли не чак толкова сериозни нередовности? Къде са тези нередовности? А, там където са отговорностите на комисията или другаде. И още един въпрос за корекциите и преустановяването на плащанията. Тук има една бележка под черта. Първо се виждат цифрите, шокиращи са те, и после в бележката под черта нещата се разясняват. Нека първо да говоря за корекциите. Корекциите за 2012 година в областта на споделеното управление. Тук имаме една сума, която е доста шокираща. голяма сума, много милиони. А пък после се поглежда, поглеждаме в бележката по черта и виждаме, че нещата не са точно така. Неща от 2012, е, от година са били върнати през 2012 година и за това има повече корекции, отчетни през 2012, а пък ако се разгледат първоначалните суми, изглежда, че в Испания положението е безумно. Имаме корекции по Федер за 2012 година. През декември е, от 2010 година има над 100 отворени производства срещу Германия, е, над 100 са и срещу Испания. Що се отнася до преустановяването на плащанията, временното преустановяване за кохезионните фондове, ФЕДЕР и прочие, на 31 декември 2012 година. Има такива случаи в Германия, в Италия. И искам да разбера, когато става дума за преустановяването, то това преустановяване на плащанията временно ли е или окончателно? И също така настоява се да има а, отчитане страна по страна на сметната палата и тогава ще има яснота точно кой как се справя. Но ако разгледаме европейските програми, междуправителствена дейност и прочие, почвам да се чудя дали има изобщо общностен дух. По интерек може ли да има доклади страна по страна? Може ли да има е, годишни доклади, програма по програма? Може би, ако така се разбият нещата, е, ще бъдем изненадани от резултатите. Можем да разгледаме работата по едни и същи проекти в различни региони. И ако се предприемат такива мерки, е, би било интересно как да се направи това, защото в крайна сметка голяма част от програмите са свързани с европейско сътрудничество, т.е. те не се развиват само в една страна. И така, как бихме могли да изискаме на, а, национални доклади от Сметната палата по европейски програми? Като интернет, например. И как могат да бъдат оценени в програмите, в които участват повече от една страна държави членки. Благодаря и от мен един а, последен въпрос. Става дума за разликите в становищата на а, Сметната палата и комисията за нивото на грешка. Според Сметната палата, а, ако са направени корекции по време на финансовата година, а, то тези грешки не трябва да се вземат предвид в оценката на грешката, а комисията по очевидни причини смята. Можете ли да поговорите малко повече? по тази тема. Първо давам думата на комисаря, който със сигурност не може да се оплаче от това, че колегите не се интересуват от неговите теми. Абсолютно не. Ще се опитам да спазя хронология в отговорите, но имаше и такива въпроси, които се повтаряха и ми бяха задавани по няколко пъти от колегите. Например, колегата Пипер попита за автоматизмите. Опитваме се да стандартизираме възможно най-много неща в наши интереси по различни причини. Разбира се, винаги остава място за собствена преценка. Но ако в една държава членка аудитиращите органи обявят процент от грешки по-висок от 2, ние се намесваме, първо проверяваме и ако проблемът не може да бъде решен с прекъсване на плащанията, прибягваме и към спиране на плащанията. Госпожа Сендер тези мерки принципно са времени по своя характер, но ако и към края на един период не се решат проблемите, това води до нетни корекции, което също е временно явление. Ще се върна пак на господин Пипер. 15 държави членки казахте вие за тях. Знаем и наблюдаваме по-строго оценяваме риска и наблюдаваме също така резултатите и в процеса на аудитиране. Тези обстоятелства могат да бъдат променени, ако след няколко години, например, се уверим, че всички структури и всички процедури работят добре. защото и ние се опитваме да употребяваме нашите човешки ресурси по оптимален начин. В Генерална дирекция Регио има около 700 сътрудника и а, 12% от нашите сътрудници са обвързани с изготвянето на одити. Това е ниво, на което трябва да се опитваме да запазим баланса между резултатите и вложените средства. На национално ниво има 2600 души, които са заети с националните одити. Мисля, че това е доста висока цифра и тук трябва да съблюдаваме един баланс. Във връзка с предложението на господин Пипър, ще ви предоставим списък на държавите, в които има прекъсвани и спирания на плащанията по различни програми. Госпожо Гресле, разбирам, че сте недоволна да получите информация на гръцки. Честно казано, от една страна искам да ви се извиня, от друга страна, ще ви кажа направо, че имахме много малко време за да отговорим на въпросите ви и в действителност в нашия офис Имаме сътрудници гърци, които владеят гръцки, така че комуникацията свързана с е, тези проекти действително тече на гръцки. И понеже много бързахме, очевидно сме ви прикачили информацията на гръцки. Просто понеже не бяхме в състояние да ви предложим съответният превод може да има в вашата политическа група хора, които владеят гръцки, които могат да ви помогнат. За бъдеще, във всеки случай, ще се помъчим да ви предлагаме информация на по-подходящ език, но винаги се опитваме да комуникираме с съответните държави членки на съответния език не разбрах въпроса, е свързан с следенето на финансовите резултати в различните години. Има различни дати, към които ние получаваме съответните доклади от отделните държави членки и може тази идея да я възприемем а, и в а, начина по който ние комуникираме и ще даваме информация за датата към която се отнасят а, резултатите и цифрите, които ние оповестяваме или даваме като информация. В различните парламентарни комисии има различни цифри, които се отнасят за различна дата на валидност. А, вие ме попитахте във връзка с въпросите 38 и 39. Ще ви помоля да приемете писмен отговор по-късно, след като ни направим съответния анализ и ви дадем подробен отговор във връзка с въпроса на господин Гай за нетните корекции. Благодаря ви, че се опитахте да ме подведете по този начин. Изострихте още повече вниманието ми. Смятам, че не можем да определим обем по някакъв начин. Две трети от грешките, които откриваме, се откриват от националните аудитиращи органи. Това показва, че принципно те работят вече доста добре. И като цяло, тук искам да подчертая следното. Имаме високо доверие в квалификацията и в компетентностите на националните аудитиращи органи. Онова, което предизвиква загриженост е, че често пъти те не разполагат с достатъчно хора, както например в Англия, както спомена един колега, или а, имаме съмнение по отношение на тяхната независимост. Това са двата проблема, които бихме искали да решим като начало и тях ще проверяваме предварително. Това ще бъде част от нашата предварителна условност, за да решим тези проблеми. Но ако вземам предвид, че две трети от грешките се откриват на национално ниво, а една трета се открива или от нас, или от сметната палата, можем да приемем, че има възможност за подобрение чрез механизма на нетните корекции да заострим вниманието на националните аудитиращи органи, да могат те да откриват още по-голям коефициент на грешки. Как това ще се отрази на общия установен процент грешки не мога да кажа, но принципно това е потенциал за подобряване. Във връзка с възлагането на обществените поръчки мисля, че моя колега Бърние още тази седмица ще направи предложение за нова директива. Целта и ще бъде опростяване на процедурите, за да се намали потенциала за правене на грешки. В момента, който предложението е на лице, ще имам грижата то да бъде и на ваше разположение. Ще бъде, разбира се, предизвикателство и за бъдеще, ако искаме да предоставим два пъти повече средства за малки и средни предприятия. Това ще означава, че цифрата на отделните предоставени средства по проекти ще се увеличи много. Това ще увеличи изискванията и работата както на управляващите, така и на аудитиращите органи и ще се опитваме да отговорим на това, да обличим работата с облегчаване на процедурите, с допускане на общо отчитане на разходите, където това е възможно, но във всеки случай ще бъдем пред изправени пред нови предизвикателства, от е, много по-високият е, брой отделни проекти. Това, разбира се, също е предмет е, на предварителните условия. Господин Олбрихт по-скоро направи препратка към обсъждането в вашата комисия и вашето мнение за това как трябва да бъдат разглеждани нещата. Аз лично съм дълбоко убеден, че плановете за действия, които произхождат от тази комисия, допринесоха за намаляване на половина на коефициент от грешки и драстично подобряване на резултата. И мисля, че общият обем на проектите и на плащанията към края на отчетния период ще бъдат много по-високи. И в този смисъл ще бъде добре, ако успеем да задържим на същото ниво процента грешки, защото това ще означава, че като тенденция и в настоящият период преживяваме положително развитие, както ние, така и държавите членки. Така че принципно виждам една положителна тенденция и бих се радвал това обстоятелство да бъде отчетено и в окончателните доклади. Господин Сондергард каза нещо, което не непременно е свързано с а, отчетността, употребата на Фонда за солидарност за смягчаване на последствията от земетресението в Бруци. Няма да кажа повече от този въпрос. По отношение на временните жилища и за какъв период от време те са предназначени, смятам, че трябва да бъдем гъвкави бих посочил в тази сложна ситуация, където има хиляди хора останали без покрив, е, един е, период от някъде около 5 години. Основната идея е да им се предоставят е, временни мобилни жилища в тази кризисна ситуация. Основната идея е те да получат базисно ниво на закрила. Ако това не отговаря до последната запетайка на всички регламенти, е факт, за който моля за извинение и за разбиране. А по отношение на контрола и на приемането, въжи същото и по тази причина не приехме да платим сума от 300 000 евро защото предоставените от нас плащания са много малка част от сумите, които предостави италианското правителство за справяне с е, ситуацията. Така че, а, така че дори и след като се извадят а, тези средства, които а, са отчетени като неправомерни, все пак италианската държава ще е дала много по-голяма сума, отколкото унази, която е използвана за а, жертвите от земетресението а, от Фонда за солидарност. Ако вие подозирате мои сътрудници, че се забъркват с а, мафията, може би това е да езиково недоразумение, но тук искам да подчертая съвсем ясно, че всички наши сътрудници са високо мотивирани, ангажирани, не работят по устав, особено във връзка с Фонда за солидарност и се стараят да помагат действително по възможно най-сигурния, но и най-небюрократичния начин. Благодаря още веднъж, госпожо Аяла Сендър. Следващата седмица ще направим предложение за едно доста точно описание, точна дефиниция а, на термина сериозни недостатъци, съществени недостатъци във връзка с а, а, регламента, за да уточним този въпрос. Права сте а, в областта на интерек. Положението е малко по-сложно с а, докладите на междунационално ниво и може да се помисли за подобряване. Искам накрая да ви благодаря за вашата конструктивна критика. За да се върна на началното изказване и началния въпрос на господин Пипър, на който мога да отговоря сега. Разбира се, у нези държави, които редовно нарушават правилата на играта в кавички, разбира се, ще получат постепенно увеличаване на процента на нетната корекция, т.е. процентът ще бъде отвояван за тях по подходящ начин, ако грешките им се повтарят отново и отново. Това ще бъде общата тенденция на развитие. И едно последно нещо, което искам да спомена. Може да има отделни държави членки, които да са нещо като обичайните заподозряни. Но ако погледнем нещата по-отблизо, то установяваме, че в отделните държави членки от година на година действат различни управителни органи, които отговарят за коефициента от грешки. Като, например, в Испания. Структурите в Испания действително са много сложни и се надявам в следващия програмен период да можем да постигнем известно упростяване с съответните компетентни органи и местни власти в Испания, защото това е един от източниците на грешки. Но действително винаги управителните органи, които отговарят за грешките, са различни в годините и аудитиращите органи всъщност са онези, които предоставят надежни данни, с които можем да работим. That is the case. If you could be brief. Сметната палата, искате да вземе думата, но ще ви моля да бъдете кратки. Това ще е трудно, господин председател. Бяха повдигнати въпроси за финансовите корекции, различията между комисията и сметната палата. Както вече казах, Сметната палата е длъжна в годишния доклад да съобщи дали транзакциите са редовни и законни. Комисията е длъжна да защитава финансовия интерес на Европейския съюз. Сметната, подход на Сметната палата и на комисията е различен, но той се допълва взаимно. Сметната палата взима предвид финансовите корекции, възстановените суми, които водят до подробни корекции на проектно ниво. Т.е. с други думи, проекти или част от проекти са засегнати сериозно от декларациите за разходите. А иначе корекциите с фиксирана ставка нямат никакво отношение към процента грешки на проектно ниво. Държавите членки са длъжни да идентифицират и коригират проектите с грешки. С други думи, държавите членки трябва да предприемат действие, ако дадена финансова корекция се отрази на проектното ниво. Ако това не бъде изпълнено, едната част от общото управление не е била реализирана и Сметната палата не може да отрази това. Това е принципният ни подход към финансовите корекции. От тук се идват и разликите между Сметната палата и комисията. Колегата Гайер искаше да ме подведе, да ме изпързали, така да се каже, но в случаите с слонове като мен това не е лесно. Искам да подчертая, че в 17 държави членки проведохме проверки. В параграф 5, 25 ще намерите съответните данни. И нашата извадка е представителна във връзка с бюджета. Но нямаме резултати за отделните държави членки. Имаме статистически подход ако, например, в една държава, която аз а, познавам най-добре, ако там, Люксембург, а, ако там трябва да проверим 80 програми, а, там просто няма толкова много. В други малки държави е така. Там трябва да се проверят всички проекти. Това е сизифовска работа. В момента имаме 900 служители, трябват ни още два пъти повече няма смисъл да правим това. Но ние правим проверки и е, има доклади на отделните държави членки. Има само четири държави членки, които са дали такива доклади Великобритания, Швеция, Холандия и Дания. Ние сме разгледали тези доклади. Те не изцяло отговарят на нашите стандарти, но в момента проверяваме доколко можем да използваме тези доклади в нашата работа и ще имаме становище по този въпрос след, не след дълго. Госпожа Яла Сендер попита за коефициента от грешки. 31% са грешките в областта на възлагането на, на възлагането на обществени поръчки. 12% от тях са съществени грешки. Това означава, че тук се касае за а, нарушения, свързани, например, с ограничаване на достъпа до а, търга. И е имало търг. А, който не е бил обявен на европейско ниво, както са изискванията. Ще намерите това в точка 5.1 от нашия документ. И това за нас е сериозно нарушение, защото принципно резултатът от този обществен търг би трябвало да бъде различен. В по леките случаи Обикновено става въпрос за процедурни нарушения. А, можете да намерите това в а, точка 534 от нашия доклад. И ако има други въпроси, ние сме готови да отговорим по писмен вид. Ингеборг. Благодаря. А, един кратък въпрос от госпожа Гресле. Много съжалявам, господин комисар. Имам принципен проблем с това. Ако искаме да постигнем политическите си цели, би трябвало да се откажем от всякакъв вид бюджетен контрол. Аз не съм съгласна с това. Искам да обърна внимание на това, че тези годишни доклади са важни, но можете ли да кажете нещо за програмите? Ако до този а, ако от 317 такива доклада, само 141 са били одобрени. А, и искам а, да а, да пледирам а, за смисъла от а, проверките, а, защото ако проведем всички мерки, които са свързани с контрол, например, на заплатите, можем да спестим над 260 милиона годишно. Това само като отговор на унези, които смятат, че контролът е скъп. Господин комисарят. Не казах, че е прекалено скъпо, казах само, че трябва да се стремим към баланс между контрола и самите действия, където и да отида, а, на, на, на което и място да проверя. не искам да казвам, че а, съм измъчван. А, навсякъде поставяме а, условия, свързани с контрола и особено за малките и средните предприятия това е доста голямо бреме. Ако искаме да постигнем качество на одита, можем да се съгласим, че трябва да бъде спазен и принципа на субсидиарност и трябва да намерим решение на най-непосредствено, е, възможно най-низко ниво. В този смисъл се нуждаем от баланс. Ако а, искаме качество, трябва и да се доверим. А по отношение на годишните доклади, за дейността. Навсякъде, където имаме подозрение, че програмите не не действат по съответния начин, ние прекъсваме или спираме плащането. Да, ви думата за заключително изказване. Извинявайте, не погледнах в ляво. Имам въпрос към господин Хан. Имало е корекции за периода 2000-2006, които са отчетени отново през 2012 година. Аз ви зададох много въпроси, отговорихте на много от тях, но не и на този. Искам да получа отговор, защото иначе господин Пипер ще си извади погрешни заключения. Има корекции за периода 2000-2006 година. 850 милиона, които трябва да бъдат коригирани. А сега заради счетоводните техники, те отново се ощетоводяват е, за 2012 година, макар че вече е трябвало да бъдат коригирани към 2010 година. Това не са мои думи, това са думи на самата комисия Аз не съм си го измислила. И има една бележка под линия, в която ясно се посочва, че 1800 милиона евро корекции в Испания обхващат два периода 2006-2010. Сега предстои приключване което ще е последно може ли да внесете малко повече светлина по този въпрос? Защото не искам господин Пипър да ни включва в лагер на лош. Искаме да сме с Германия. А, веднъж а, чух за период 2000-2016, друг път 2000-2006 година, но 2012 година успяхме да приключим а, преговорите за финансовите корекции по отделни проекти от периода 2000-2006 година. От 2000-2006 година всеки отделен проект трябваше да бъде отчетен. Не програмни, а по проекти Водихме разговори с различните правителства в Испания за финансовите корекции. И предишните испански правителства искаха всеки отделен проект да бъде обсъден до край. Това означава, че бяха готови да стигнат и до съда на е, Европейския съюз. С последното правителство успяхме да постигнем договореност във връзка с финансовите корекции. Приложихме ги към всички проекти и последицата от това беше, че през 2012 година успяхме да приключим тази тема. И тъй като Финансовите корекции бяха изключително високи за периода 2000-2006 година и а, бяха договорени за една година. А, това се оказа доста добре за бюджета на испанската държава. Те получиха 1 милиард е, допълнително. Но принципно сега се намираме в е, период на отчитане на следващия период за планиране и не прави добро впечатление, докато не свършваме на време. Господин Пипър направим впечатление, че а, имаме нужда от а, такъв отчет да, от а, Испания. А, ще вземем а, Северен Рейм на Вестфалия и ще вземем а, проекти от а, Испания. И в а, двата региона имаше прекъсване спиране на плащанията. Може и Сметната палата да работи в а, тази посока. Положително е, че има данни подадени от държавите членки. Пък каза се, че Сметната палата не може да проверява всичко на 100%. Няма и нужда. просто трябва да се съсредоточава всяка година върху една-две държави и смятам, че това отговаря на административния капацитет на Сметната палата. Като цяло мога да кажа, че оставам с положителни впечатления, разбрах и научих много неща, много ще се реши в е, предстоящите седмици. Все още не мога да проследя всичко, казано от господин комисаря, като например началото на процедурата на отчитане. Смятам, че моментът, в който се намесва комисията, все още е неясен. Трябва да има цял каталог от критерии. Може да се каже, че, например, Сметната палата е проверявала аспекти и не е достатъчно да се каже, че процентът грешки трябва да надвишава 2%, за да се задейства комисията. И накрая едно заключително, заключителна забележка ако от 700 ваши служители 83 83 са заети с одити, това изобщо не ми се струва много. По-скоро е обратното. Смятам, че в генералната дирекция, ако само 83 трима човека отговарят за проверката на проектите и програмите, и сравним с други дирекции, Бих казал, че можете да разширите бройката на вашите служители. Но ще видим какви резултати ще се постигнат в последващите седмици и се радвам на бъдещото ни сътрудничество. Дженда. Благодаря. Приключваме с тази точка по дневния ред. Някой поиска да получи вашето изказване. Явно сте направили голямо впечатление. Текстът ще бъде раздаден на немски. Благодаря ви, благодаря, че дойдохте, благодаря на господин Гретен. Сега предлагам да минем на пета точка от дневния ред. Ja, ze zijn er. You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 Okay, okay. Okay. Nou ja, oké. Okay. Oké, okay. niks er aan te doen. Hartstikke dank. Is everybody ready to vote? Готови ли сте да гласуваме? Не? Окей, окей, окей. Yep, окей. No problem. I suggest we start voting. Нека да предложа да го... започнем гласуването. Does everybody have a voting card? Имате ли карти за гласуване? Then I open the vote on the draft. Преминаваме към гласуването по проекта доклад за бъдещата роля на Сметната палата и по-конкретно процедурите за назначаване на членовете на Сметната палата и за консултациите с Европейския парламент. Изменение 13. За. против, въздържали се, приема се 14 за, против, въздържали се, приема се. 15-то изменение за. Против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Okay, the vote is closed. Now Is that correct? No, I don't read it. Oh, sorry. Uh, 10 in favor, 8... 10 гласа за, 8 гласа против, няма въздържали се. Това са резултатите. Приема се. Amendment 17 false. Amendment 16 false. 17 изменение отпада и 16 изменение отпада. Резултата е а, е, правилен, но тъй като и не сгласува, е, резултата е 7 на 9 и се приема. Добре, благодаря. 17 и 16 отпадат, 18 изменение за. Против. Нека да направим електронна проверка, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 12 гласа за, 7 гласа против. Приема се. 19 изменение за. Против. Нека да направим електронна проверка. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 изменение за. Против. Кой се въздържа? Приема се. Amendment uh, 21. Who is in favor? 21 изменение. 19 изменение беше отхвърлено. 21 изменение за. Против. Отхвърля се. 22 изменение за. Против. Приема се. Има ли въздържали се? Всъщност не. Добре. 23 изменение за. Против. Приема се. 24-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 1. То замества изменение 26, 27 и 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Двадесет и пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 26-то изменение отпада, 27-то и 28-то отпада, 29-то за. против. Нека да направим електронна проверка. The vote is closed. Nine, ten. It falls. Край на гласуването. Отхвърли. Amendment 30. Who is in favor? 30 изменение за. Who is against? Против. It is approved.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 Пада. 34-то също. Компромисно изменение номер 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 35, 36 и 37. Отпадат 38 за. Против. Въздържали се. Трудно. А, нека да направим проверка, моля ви. Край на гласуването. 10 на 10 гласа. Отхвърля се. 39 изменение за. Против. Приема се. 40 изменение за. Против. Нека да направим проверка, моля. The vote is closed. Yes, it is rejected. Отхвърля се. 41 изменение за. Против. Нека тук да направим електронна проверка. Моля ви, е, гласувайте. The vote is closed. It is rejected. Край на гласуването отхвърля се. 42 изменение. За. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет и трето отпада, четиридесет и четвърто също, четиридесет и пето също. Преминаваме към 46-то изменение за. Четиридесет и 7 и седма са идентични и против. Мисля, че мнозинството беше за. Изменение 48 отпада. 49 също. 50-то изменение. За. Против. Приема се. 51 изменение. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 58 изменение също. Компромисно изменение 4 за. Против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. The vote is closed. It is approved. Край на гласуването приема се. Отпадат е, изменения 59, 60, 61, 62 за. Против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. The vote is closed. It falls. Край на гласуването. Отхвърля се. 63-то изменение. За. Против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 64-то изменение е оттеглено, 65-то отпада. Нека да минем на 66-то. За. Против въздържали се, приема се. 67. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5. За. Против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. по компромис на изменение 5. Край на гласуването. Отхвърля се. Това означава, че трябва да гласуваме по 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 69-то изменение. За. Момент. Компромисното изменение не е прието. Чакайте, не съм чел достатъчно внимателно. Веднага минаваме на 73-то. За. Това е устно изменение. Разполагате с него. За. Нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 74. За.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 да, него трябва да гласуваме за. Против. Нека да направим електронна проверка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 9 на 11 гласа отхвърля се. 77 отпада, 78 също, 79 също, 80 изменение за. Електронна проверка, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 81 изменение за. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82-ро оттеглено, 83-то и 84-то отпадат. Компромис на изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първата част на 85-то изменение отпада, но остава гласуването по втората част на това изменение от emphasizes до края на изменението. Нали така? И така. Втората част на 85-то изменение за, против, Приема се. отпадат 88 за. Против. Въздържали се.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 Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 96-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се? Приема се. 98 за. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Деветдесет и девето изменение на две части по първата за против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, мисля, че нека да направим електронна проверка. Гласуваме по 99 втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 100. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 101 за. Против. Няма достатъчно яснота, а нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Гласу... А, е, приема се. 102. За. Против. Въздържали се. Приема се. 103. За. против, въздържали се, приема се. Добре, постойте ли? Нека да направим проверка. Вот is closed. 15 in favor, 6 abstentions. Край на до 15 гласа за, 6 има въздържали се по 104 изменение за. против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. 106 за, против, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против. Трудно ми е да разбера какъв е резултата. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 109. Устно изменение. Думата експлор се... ще се използва на място на диплор. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. трябва да се произведе испанския текст на изменението. Кабинет е преведено буквално на испански като кухненски кабинет или шкаф. Добре, ще помоля съответните служби да се занимават с този въпрос. Аз не мога да ви помогна с превода. Отбелязвам се вашата забележка. 110. За. Против. Приема се. 111. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 7. За. Против въздържали се. Част от залата не прояви никакъв интерес, затова ще ви помоля да гласуваме в електронен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Да, това го знаех. Ама не си вдигахте ръката. 112 отпада, 113, 114, 115 отпадат при това положение, стигаме до 116. 116. Кой е за? С устното изменение, както виждате, в списка за гласуване. Моля, който е за да гласува. Против. Въздържали се. Приема се. 117. За. Против. Трудно ми е да видя какъв е резултата електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 118. За. Против. Въздържали се. Приема се. 119. За. против. Мисля, че се приема, но по-добре да проверим с електронната система. 119, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Да, приема се. 120 отпада. Компромисен вариант номер 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 122 отпада. 121 отпада. Значи 123. Кой е за 123 изменение? Против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до 124 изменение. Кой е за? 124 и 25, което е идентично. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сто за. Кой е против? Мисля, че се е приема, но по-добре да проверим. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. 128 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 129 за против, въздържали се, отвърля се. 130 за, против, трудно ми е да видя какъв е резултат, моля гласувайте с електронната система. Край на гласуването. Приема се. 131 отпада при това положение. 132. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 132. 132, нали така? А, извинявайте, 133. И 34. Ма трябва да гласуваме 132. А, вече го гласувахме, добре. 132. Значи 133 и 134. Кой е за? Против? Електронния режим на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 135 отпада. 136 и 137. Кой е за? Против. Нуждаем се от гласуване с електронната система. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 138 пада при това положение. 139 и 140. Кой е за? против, въздържали се, приема се. При това положение 141 отпада, 142 също, 143. Кой е за? Против. Имам някаква идея какво е мнозинството, но все пак да видим. Моля да проверим Гласувайте. Край на гласуването. Да, отвърля се. 144. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. което означава, че трябва да гласуваме 145 и 146. Кой е за тези две изменения? Против? Въздържали се? Приема се. 147. Отпада. 148 отпада. Стигаме до 149. Кой е за? Против? Приема се. 150. Кой е за? 150. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 151. Кой е за? 151. Против. Въздържали се. Приема се. 152. Кой е за? 152. Против. Да видим. Моля, гласувайте с електронната система. Край на гласуването. Отхвърля се. 153. Кой е за 153? Против? Въздържали се? Приема се. Така стигаме до 154. Кой е за? 154. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 155. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 156. За? Против? Приема се. този случай 157 отпада. 158. Кой е за 158? Против. Въздържали се. Приема се. 159. Кой е за 159? Против. Въздържали се. Приема се. 160. Кой е за 160? Против. Въздържали се. Отвърля се. 161. Кой е за? 161. Против. Въздържали се. Приема се. 162. За. Против. Въздържали се. Отвърля се. 163. За. Кой е за 163? Против. Въздържали се. Приема се. След това стигаме до 164-то. Кой е за 164-то? Против. Трудно ми е да преценя. Електронен режим на гласуване. Моля гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 165. Кой е за? Против? По-добре е да проверим с електронната система. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 166. За. против, мисля, че се приема. 167 отпада, 168. Кой е за 168? По-добре да проверим с системата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се такъв случай 169 отпада. 170. Кой е за 170? Против. Въздържали се. Приема се. 171. Кой е за 171? Против. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърли се. 172. Кой е за 172? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 173. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 174. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 175. За? Против? По-добре е да гласуваме направо с електронната система. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отваря се. Изменение първо. Кой е за първо изменение? И второ. Кой е за? Против. Въздържане се. Приема се. Трето изменение. Вкусно изменение.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 въздържали се, приема се. Втората част за, против, резултатът не е ясен, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 за, против, Приема се. 12 за. Против. Приема се. Гласуваме целият проект за резолюция. Спрете към него изменение като цяло. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Много добър резултат. Поздравления за докладчика. Надявам се, че тя е също толкова доволна, колкото и ние. Стигаме до следващото гласуване. Майкро, майкро, майкро. Nobody will complain. Никой няма да се оплаква от структурата на сметната палата. Получихте това, което искате. Надявам се, че повече няма да се оплаквате. Ще гласуваме втория доклад. Проект установище по приложение на съвета за съвместното предприятие ECSEL. Е да пристъпим направо към гласуването. Докладчика, искате ли да кажете нещо? Можем да гласуваме от началото до изменение 17 анблок. Можем да гласуваме до 17 за, против, въздържали се, приемат се. But 18. Who is in favor? 18 за. Better have an electronic vote. The vote is open. Нека да направим електронна проверка. closed. Край на гласуването. That has been rejected. Then amendment... Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. По 20 не се налага да гласуваме. Трябва да гласуваме по 20, точно така. За. Против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 21 во изменение за. Против. Отхвърля се. 22 изменение за. Против. Отхвърля се. Amendment 23. 23-то изменение за. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Две, второ изменение отпада. Гласуваме по 24-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 25-то изменение за. Нека да направим електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. Трето изменение отпада. Можем да гласуваме по 26, та Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто за? Против? въздържали се, приема се. Пето. За, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 9 гласа за и 9 против. 28 за. Нека да направим отново проверка. Край на гласуването. Приема се 29-то изменение за. Нека веднага да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 30. Компромисно изменение. Кой е за това компромисно изменение? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Двама колеги от НДП трябва да се разберат, което те току-що постигнаха в предколедно съгласие. Да, да, да, да, не, господата Рубик и Оди трябваше да се разберат. Добре, в такъв случай продължаваме да гласуваме в а, духа на коледно разбирателство. Кой а, за 302, а, против, възражали се, приема се. три за, против, приема се. Шесто изменение – за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение се оттегля, ако правилно съм разбрал. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. 35 на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. 36 изменение за, против, няма яснота. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. 37 изменение за. По 37-38 можем да гласуваме анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се 39 изменение за. 39 и 40 можем да гласуваме заедно за, против, приемат се. По 41 изменение за, против. Няма яснота, нека да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 42 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се 11 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. От 43 до 48 можем да гласуваме. Добре, по 43 и 44 за. Против. Нека да направим електронна проверка по 43 и 44. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се 45-то. За. Против. По-голямата част гласуваха за, смятам. Отпада 47, 46, 48 за. Против. Няма яснота. Нека да направим електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се 50 за. Против. Няма яснота. Нека да направим електронна проверка. Да водиш клопщ. Край на гласуването. Приема се. 51 изменение. 51 до 56 може да гласуваме за. Добре, ако няма възражение, анблок за, против, въздържали се. Всички тези изменения са прияти. Крайно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Поздравление на докладчика. Докладът се приема с голямо мнозинство.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 Uh, с ваше позволение, нека да продължим с дневния ред. Със седма точка става дума за специалния доклад номер 4 от 2013 година за средствата от политиката за сближаване на Европейския съюз за пътищата. Господин Вългебауер, имате думата. Заповядайте. И ако може, бъдете възможно, възможно най-кратък, тъй като доста работа имахме днес след обеда. Ще бъде възможно най-кратък. Радвам се на големия интерес към работата на Европейската сметна палата. Вече цял обед говорим за различни проекти и сега ще стигнем още по-далеч от декларациите за увереност и различните процедури. Ще се спра на въпроса Изразходвани ли са ефективно средства от е, европейската политика по сближаване е, за строеж на пътища? И ще говорим специално за пътища с е, европейско съфинансиране. Основният ни извод е, че са направени по-скоро скъпи, отколкото ефективни пътища. Защо? Европейският съюз инвестира 5 милиарда всяка година, 65 милиарда са инвестирани в периода 2000-2013 година. Ние сме проверили 24 проекта в 4 държави Германия, Гърция, Испания и Полша. Европейското съфинансиране за тези 24 проекта са възлизали на 1,4 милиарда евро. 62% от всички финансови средства на Европейския съюз за периода 2000-2013 година. Проектите, които сме проверили, включваха строежа на 10 магистрали, 10 високоскоростни шосета и 4 обикновени главни пътища. Какви са основните наши изводи? В различните държави членки има много големи разлики в цената на построените пътища. Ние сме използвали три различни методики за изчисление в връзка с тези проекти и най-низките разходи установихме в Германия, следвани от Гърция, Полша и Испания. Испанските пътища и проекти са стрували два пъти повече, изчислявани по трите различни метода, отколкото в Германия. А по отношение на съотношението между натоварването и а, вложените средства, испанските пътища са били 4 пъти по-скъпи от е, германските. Попитахме се какви са причините за това, защото със сигурност заплатите в Германия са по-високи от онези в Испания, например. И установихме, че разликите се дължат предимно на начина на провеждане на търговете. Например, в Германия лотовете за строеж са предлагани винаги на малки порции от километри и половина до 5 километра. А във всички останали държави това са били големи проекти и отсечките, които са били обявявани за търг, са били много по-големи, така че са можели да участват само големи фирми. Също така в Германия и в Полша всякакви видове предприятия, малки и големи, са можели да участват пряко в търговете, докато в е, Гърция и в Испания, например, е, участниците в търга е трябвало да бъдат сертифицирани от е, местни органи, които много са ускъпявали и удължавали самата процедура. В Испания и в Гърция, например, има ограничени всички оферти, които са били 10% по-низки от средната предложена цена, са били изключвани от търга. Тази процедура е била недопустима от гледна точка на комисията и за това на всички подобни проекти е наложена санкция от 10%. Друга причина за устопяване на проектите са, например, шумоизолиращите стени, които отговарят на изискванията на закона в Полша. Например, те са много по- високи и много по-дълги, отколкото в други държави членки. И на последно място са установени много разлики в други материали, използвани при строежа на пътища, като например различните видове мантинели. И а, тук а, общият извод е, че трябва да бъдат отстранени всички разлики, за да се спази условието на разнопоставеност а, в а, сектора на обществените поръчки и стремежът на комисарят е да бъдат създадени съответните а, еднакви условия в а, различните държави членки и да се премахнат а, ограниченията. Това е първият а, ни извод. А, и втори по-тесен по обхват извод при всички проверени проекти установихме само при един проект участието на изпълнители, които са от различна държава от тази, в която е обявен търга. Това означава, че трябва да има по-голяма прозрачност и по-голяма достъпност за участници в търга от чужбина при възлагането на обществените поръчки. Установихме също така, че трябва да се реагира на а, установяването на тези прекалено скъпи проекти. Само един проект от всички проверени а, имаше участник а, от а, друга държава и почти всички проверени проекти бяха изпълнени от много големи предприятия, защото а, повечето лотове обхващаха отсечки от а, между 150 до 200 км, които са от а, капацитета само на големи фирми. Друга важна точка, на която искаме да се спрем е установихме, че са строени скъпи и прекалено големи пътища, вместо да се строят разходоефективни и отговарящи на изискванията пътища. Изграждането на високоскоростни пътища, но не магистрали, са 43% по-ефтини. И установихме, че построените участъци от магистрали – а, са имали 16 950 преминаващи автомобила дневно а, в сравнение с, а, с магистралите. На високоскоростните пътища е имало над 16 000 ползватели дневно, а при магистралите ползвателите дневно са били 13 398. Това означава, че за бъдеще е добре да се тесят по-ефективни начини по-ефективният вид пътища да бъде построен. Как се е стигнало до тези проектни решения? Първата причина са нереалистичните прогнози за натоварването на пътищата. Това води до едно съотношение между ползвателите и цената на построените магистрали, което в Испания е било 4 пъти по-високо, отколкото в Германия. Защо са били взети съответните решения е обстоятелство, което не може да преценим ние. А това трябва да бъде обсъдено между държавите членки и комисията. най-скъпата построена отсечка е била 28 пъти по-скъпа в сравнение с спрямо ползвателите й в сравнение с най-ефтината. Също така в много проекти се е стигнало до забавяне на проектните работи от до 9 месеца. Това също е било отежняващо обстоятелство и, ускъпява, и е водило до ускъпяване на проектите. Нашите препоръки към комисията е да се обменят най-добри практики между държавите членки и трябва да се избягва изборът на прекалено големи проекти, които не отговарят на нуждите. Това са двете ни най-важни критики, които искаме да отправим към държавите членки. но първостепенните цели, например по-голяма достъпност, повишаване на комфорта по пътищата и подобряване на инфраструктурата можаха да бъдат постигнати. Проблемът, който виждаме ние е свързан с измерването на положителните отражения върху инфраструктурата. Трудно може да бъде установено това на този етап. но изхождаме от презумцията, че ще има добри отражения в дългосрочен и средносрочен план. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на докладчик. Ти συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Благодаря, колеги. И нека първо да благодаря на Сметната палата и по-конкретно на отговорния за този доклад член на Сметната палата, господин Харалд Вегенбауер. Нека да приветствам заключенията на Сметната палата за това, че има значително увеличение в пътната безопасност и са намалени смъртните случаи. по пътищата, нещо, което увеличава доверието на гражданите в големите инфраструктурни проекти и се отразява и на здравеопазването. Сметната палата споменава и намаляването на времето за пътуване, правят сравнение с альтернативните транспортни връзки. Спестеното време е 60%. А, сигурен съм, че това ще подобри местната економика и ще създаде работни места. Важно е да се има предвид, че по тези проекти са заложени конкретни цели, които трябва да бъдат постигнати, но е трудно да се оцени точно какво е въздействието на тези пътища върху местната економика, тъй като няма ясни показатели. Именно заради това смятаме, че в новия програмен период е необходимо да се разработи инструмент за оценка на това въздействие. Освен това, мисля, че би било много полезно комисията да ни даде повече информация и да оцени ем, ползите спрямо разходите, що се отнася до тези проекти, както и да се направи прогноза за трафика. Призоваваме за обмяна на добри практики между различните държави и членки, за да може наистина да се създават прогнози за трафика, които да са надежни и да се вземат те предвид при строителството на пътища. При строителството на пътища се взимат предвид много въпроси, включително земетръсност и други структурни условия. Трябва да се вземат предвид и изискванията за съответните инженерни продукти, като тунели и мостове. Мога да ви дам пример от своята страна. Гърция една от най-активните сейсмично в Европа. Има големи земетресения, които надхвърлят 5,5 по скалата на Рихтер. Това означава, че всички пътища трябва да са строени по най-строгите изисквания Еврокод 8. Критичната инфраструктура, като газопроводи, язовири, мостове и прочие, трябва да вземат предвид всички е, е, евентуални възможности за свлачища е, и всички е, други възможни бедствия. И така, е, където и да се строи, трябва да се вземат предвид е, всичките е, тези възможности, както и е, възможността да има е, сеизмично активна зона. За да се помогне за намаляване на разходите за обществените поръчки, смятаме, че е добре Европейската комисия и Сметната палата да предостави повече информации за възможности за създаване на, на европейска информационна а, инф, система за обмен на информация за а, инженери при подготовката на нови проекти. Това е всичко от мен. Благодаря много. Благодаря. А сега давам думата на колегите, които искат да се изкажат. Госпожа Панайотова, заповядайте. Господин председател, бих искала да благодаря на представителите на Европейската сметна палата за подготвеният доклад, който е добра основа за работата на Комисията по бюджетен контрол. Също така бих искала да поздравя и докладчика господин Ставракаки за работата му по работния документ и изведените заключения. Своите изводи и препоръки по, теми, по темата ще направя по отношение на три основни аспекта. Първо, акцентът на доклада върху ефективността. Второ, насърчаване споделянето на информация между страните членки чрез създаването на база данни на ниво Европейския съюз с оценка на разходите по нови проекти и обмен на добри практики. И трето, извеждане на причините за забавяне при изпълнението на проекти. На първо място, напълно подкрепям избраният подход на Европейската сметна палата при изготвянето на доклада да се постави фокус върху ефективността. Тоест не само върху това дали средствата за изграждане на пътната инфраструктура са били изразходвани според установените правила, но също така и върху ефективното им освояване по отношение на постигнатите резултати и економическата добавена стойност. От една страна, безспорно е важно да се постигнат да се отчетат постигнатите количествени резултати за подобряване на пътната безопасност, конкретно спасените човешки животи и броя бенефициенти, възползвали се от изградената пътна инфраструктура със средствата от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд. От друга страна обаче Европейската комисия и страните членки следва да съсредоточат работата си за намиране на надежни показатели за измерване на конкретните економически ползи от проектите, както в регионален, така и в национален мащаб, съответно в краткосрочен и в дългосрочен план. Второ, съгласна съм с констатацията на Европейската сметна палата и подкрепям препоръката на докладчика за създаването и на информационна база на ниво Европейски съюз с оценка на разходите по новите проекти. Смятам, че това ще донесе за по-точното и по-лесното формиране на цените за обществени поръчки от страна на бенефициентите. Докладът на Европейската сметна палата ясно показва потенциал да бъдат постигнати по-висока ефикасност при управлението на средствата и повече ефективност от проектите Агенцията за пътна инфраструктура чрез задълбочаване обмена на добрите практики между държавите членки. Един въпрос. Е, имаме още един доклад. Е, само една минута. Смятам, че е необходим по-детайлен -по преглед върху причините за неизпълнението на някои от проектите в първоначално обявения срок и да се направи анализ каква част от забавянето се дължи на предвидимите фактори, като неравномерното или на временно програмиране на оперативните програми от страна на правителствата, недостатъчната проектна готовност на бенефициентите и пропуски във фазата на планиране, както и административни фактори, свързани с управлението на проекта. И каква част същевременно от забавянето извън бенефициентите и системите за управление и контрол и се дължи на непредвидими фактори, като археологически находки, проблеми свързани с достъпността на обектите и други. Подобен анализ е важен в настоящият момент, когато все още е в ход програмирането на следващия програмен период и предлагам този текст да бъде включен в работния документ на Комисията по бюджетен контрол. Ще се радвам, ако представителите на Комисията на Европейската сметна палата направят допълнителни коментари. Благодаря. Благодаря, госпожа Аяла Сендер. Ще ви моля да бъдете кратка. Добре. Първо искам да благодаря за дадените обяснения. Доста шокиращо и е, изненадващо е. Видяхме какви са разходите. Разходи са четири пъти по-високи в Испания. Не получихме никакво обяснение. Ето защо се запознах с доклада. Предполагам, че господин Верт Бауер също се е запознал обстойно с него допълнение към това, което знае за съпоставката между заплатите в е, Испания и Германия, трябва да се вземат против други фактори, което би било добре. Защото човек може да се шокира от разликите между двете страни. Според доклада на Сметната палата има три начини за оценка на разходите. Разходи за общото изграждане и така нататък, също така се взимат две тунели, околна среда, мостове и така нататък. Нищо не чух по тези въпроси по време на мотивите, които изтъкна господин Вален Бауер. Строителството в Испания не е същото като строителството в Германия. Разходите на километър са много по-различни. Искам да получа обяснение. Казвате, че разходите са 4 пъти по-високи в Испания, но не казвате защо. Ами, разходите свързани с кризата. Те били ли са взети предвид от сметната палата? Казвате четири пъти по-високи разходи в Испания. Това изчисление, което се основава само на средния трафик ли е? Виждаме, че е намалял трафика спрямо 2008 година. Господин Вайсенбергер, ако обичате, да ни предоставите цялата информация, а не само откъслични детайли. Ще ви помоля да ни предоставите по-пълна картина и да ни дадете разяснение за разходите, свързани с кризата в Испания, Полша, Германия и разходите за строителство на пътища в е, Испания. която си има съответните различни пътни мрежи и географски фактори, като плани, през които се прокарват пътища, това е свързано с средства. С оглед на времето, ще ви помоля 20 минути за този доклад. Имаме още един доклад в дневния ред. Мисля, че всеки трябва да получи равна възможност, особено госпожа Аяла Сендърс, тя може да се срещне с члена на, Сметната палата и се надявам, че ще получи отговор, задоволителен отговор на своите въпроси. За да не се стига до дискусия сега, докладчика на базата на двустранните дискусии може да каже какво ще включва в окончателният доклад. Всички съгласни ли са? Няма да пренебрегна комисията, разбира се, защото тя има окончателната дума. Комисията винаги е кратка, знам по това от опит. Надявам се, че ще <clears throat> се съобрази с тази своя репутация. Благодаря, господин председател. На първо място приветстваме доклада на Сметната палата. Той сочи с пръст много важен доклад, с който се занимаваме от години. Приветстваме също така и заключението на вашата комисия на първо място, принципно, ние сме съгласни с констатациите и на второ място с препоръките. Искам да кажа, че за много от препоръките вече предприемаме съответните мерки. А сега искам да поставя акцент върху следващия програмен период, тъй като това е най-важното средство за бъдещия ни подход спрямо тези слабости. Искам да подчертая, че имаме няколко средства и инструменти, с които най-вероятно ще отстраним някои от проблемите. На първо място ще се опитаме да подходим много по-стратегически, от гледна точка на това, кои какъв тип пътища ще подлежат на помощ. На първо място искаме да имаме национални транспортни планове, стратегическа програма, която ще послужи за контекст на всички проекти, които ще се подпомагат с национално, общинско и европейско финансиране. Това само по себе си е много важен елемент за в бъдеще. Друг важен елемент е, че ние влагаме в тези предварителни условия, заедно с националния транспортен план и акцент върху обществените поръчки защото, както съвсем основателно спомена Сметната палака, има някои пречки пред конкуренцията и някои от проблемите идват от провеждането на обществени поръчки. Сега, законодателството за провеждане на обществени поръчки е предварително условие. Следи се не само начина на провеждане на поръчките, но и прозрачност, изграждане на капацитет, обучение. Това са специфични мерки, които помогнат на държавите членки да преодолеят проблемите. Що се отнася до управлението на проектите, административния капацитет отново, как да се изготвя проект, как да се проектират и изпълняват сложни проекти. Честно казано, това са някои от най-сложните и трудни проекти. Също така ориентираност към резултатите на следващия програмен период. Ние ще работим върху индикатори. Рамката за изпълнение ще гарантира, че ако някои резултати не са постигнати, ще могат да се спрат временно средствата. Значи това е вече на много по-тясна връзка вече между целите и резултатите от проекта. Това е друг елемент. Така че има редица мерки. Разбира се, ще работим съвместно по-нататък. Още веднъж искам да ви благодаря за доклада и за заключенията на вашата комисия. Благодаря. Хубаво е да чуем преди да се е парламента вече, че Сметната палата и комисията са съгласни за това, което трябва да се направи. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Специален доклад номер 6 дали държавите членки комисията са постигнали економическа изгода с мерките за разнообразяване на економиката в селските райони. Давам думата на съответния член на Сметната палата, господин Кинс. Благодаря съвсем накратко, тъй като не помолихте да представим какво сме аудитирали, какво сме констатирали. Много селски райони в Съюза се характеризират с липса на економически възможности, заетост и обезлюдяване разнообразяването на, на селската економика с неземеделски дейности може да помогне да се решат тези проблеми и да даде своя принос за растеж, заетост и устойчиво развитие. Сегашната политика на Съюза за развитие на селските райони включва три мерки, конкретно насочени към диверсификацията на селската економика. Предвиденият бюджет в Съюза за тези мерки е 5 милиарда евро за програмния период 2007-2013 година и се допълва с национално съфинансиране, с което общите публични средства за финансиране са 7 милиарда евро. Какви са основните ни констатации? На първо място държавите членки не показват ясно необходимостта от тези мерки в своята програма за развитие на селските райони. Не са конкретизирали изрично защо е необходима държавна намеса за инвестиции в неземеделски дейности, защото тя може да помогне да се преодолеят пречките пред заетост и растеж. На практика това води до положение, при което почти абсолютно всеки проект може да бъде напаснат към предвидените цели. Според Сметната плата комисията не е следвало да одобрява програми за развитие на селските райони, в които не е конкретизирана и ясно е потребността от разходите и очакваните постижения. Общите цели, предвидени за тези мерки, се съчетават с прекалено общи критерии за допустимост и системи за подбор, които или не са били предлагани, или са безсмислени. В резултат на това държавите членки са подбрали колкото се може повече <clears throat> проекти, които отговарят на условията, с може най-много ресурси, без изобщо да е направена оценка за ефективността и ефикасността. По-късно през периода, когато финансирането е било по-малко, проекти подбрани в началото на периода е трябва да бъдат отвърлени. На второ място държавите членки <clears throat> не насочват систематично средствата за проекти, за които има ясна нужда от държавна подкрепа. Например, 357 проекта, <clears throat> които бяхме посетени, така ли, че ще да бъдат реализирани без държавна намеса. Почти половината от аудитираните проекти Съдната палата отбелязва, че инвестициите са започнали в един случай, без дори да е, е било взето решение да се даде помощ. <clears throat> Също така трябва да се види предвид и ефекта върху конкуренцията, тъй като има риск да няма нетна полза за селската економика. И на последно място, относно, имаше и липса на надежна, важна информация за ефективността и, и ефективността на тези мерки. Вие сте запознати с този проект, господ... с този проблем, господин председател. В заключение искам да кажа, че Макар и да имаме политическо съгласие за програмата за развитие на селските райони, все още могат да се вземат предвид предложенията от тази одит в делегирани актове, които ще се подготвят през 2014 година. Макар и да се решават някои от проблемите, които в нашия доклад, с регламента, липсата на анализ и лошите критерии за подбор и така нататък, делегираните актове могат да включат някои други важни елементи от доклада. Имам предвид, например, процедурата за одобрение на развитието на селските райони в комисията, където трябва да има по-критичен анализ е, на необходимостта, която изтъква държавите членки от тези мерки. Има и други важни аспекти, които искаме да видим в делегирани актове, например използването на критерии за, подход, за подбор, които да използват качеството на проектите и използването на минимални системи за оценяване, както и възможността комисията да оценява дали държавата членка системно прилага всички тези елементи на практика. Благодаря. Thank you. Благодаря. Докладчика госпожа Каренбах. Ja, ein herzliches Dankeschön. Първо искам да благодаря на моя колега Ян Кинт. Самият, самата аз съм член на Комисията по селско стопанство, по околна среда и в регионалната комисия. Във всички тези комисии се говори за разпределенето на средства, свързани с регионалната политика. И мога да кажа, че в, в хода на процеса на вземането на отношение от страна на парламента за новата аграрна политика, все още нямаше достатъчно информация и може би някои изменения, които аз предложих в Комисията по селскостопанските въпроси, биха били взети под внимание. Например, във връзка с заетостта в професии извън селското стопанство, което е една от целите да се задържат е, млади хора в е, селските региони. Не е достатъчно да има средства за млади е, фермери, а трябва да има и например, достатъчно лекари, достатъчно детски градини, достатъчно услуги. И тук искам да обърна внимание на тези обстоятелства още преди момента, в който Сметната палата ще изготви следващия си доклад, трябва да се обърне внимание на всички тези необходими елементи от инфраструктурата за селските региони. За новия програмен период са взети под внимание отделни нови аспекти, свързани с селските региони. И за нас всички това означава заедно с държавите членки да приложим на практика препоръките на Сметната палата. Правомощията са в ръцете на държавите членки и те трябва да се справят с рамковите условия и с прилагането на проектите, защото в първият период, когато се оценяват предварителните условия, на които трябва да отговарят проектите, трябва да бъдат отчетени всички тези обстоятелства. Благодаря. Има и други желаящи, сред които господин Павлов. Бих заповядайте. Благодаря на моята колежка Карин Каденбах. Смятам, че тази тема ще е от особено голямо значение за нас е, за в бъдеще. Стремим се към повече заетост в селските региони. За съжаление, в много случаи няма ясно формулирани критерии за допустимост на проектите. И смятам, че ще бъде разумно за бъдеще да се насърчава насърчават предприемачеството в селските райони и трябва да бъдат оценени най-обещаващите възможности за да могат да се поставят те на преден план, когато а, поставяме целите си за повишаване на заетостта. Без да се спирам на подробности, смятам, че това е един особено важен аспект и много благодаря на моята колега. Благодаря, няма други желащи за думата. Разбира се, няма да забравя комисията. Още повече там е моят стар приятел, господин Десуза. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Сметната палата, на докладчика за направените констатации и препоръки. Искам да подчертая, че действащото законодателство обхваща не само заетост, но и подобряване качеството на живот в селските региони и диверсификация на стопанската дейност. Според комисията много от препоръките с по-добре могат да се решат от държавите членки, например подбора на устойчиви проекти и ефикасни екосистеми за контрол, принципът на субсидиарност и даването на много правомощ на държави членки и на регионите по отношение на прилагането на мерките за диверсификация на селската економика трябва да бъдат спазени. Разбира се, определено има място за подобряване на някои неща. В тази връзка искам да спомена следното. По време на следващия период засилване на базата на стратегически подход и по-ефикасна и ефективна политика за развитие на селските райони. Мерките за подбор трябва да се почиват на здрава логика, например, която да почива на предварителна оценка. Ако не са спазени целите, комисията няма да приеме проекта. Също така, може да се приемат мерки спрямо и самото изпълнение. Искам да подчертая факта, че ще имаме нов подход, който да почива на резултатите. На него ще почива политиката за развитие на селските райони. Мерките, визирани от Сметната палата, ще бъдат в... съчетани в една обща мярка, която ще подобрят условията за допустимост и правилата за плащане с цял намаляване на административното бреме. Комисията е съгласна с Сметната палата, че системата за подбор на проекти трябва да отчита качеството на проекта и да използва минимална система за оценяване. Този аспект ще бъде подсилен вече се дават насоки на държавите членки, що се отнася до критериите за подбор и условията за допустимост за следващия период с цел да се отбележи подобрение по проблема. Също така текат и дискусии, които касаят ефекта на изместване на конкурентите. Ще предложим по-ясна и мярка в това отношение. Обаче искам да подчертая следното. Допустимост на разходите това е само ако се го констатират пропуски при управителния, управителния орган. Комисията въведе две общи мерки за подобряване на изпълнението на политиката, например изисквания за проследяване и контрол върху мерките към момента на приемането им. Също така изискване към бенефициентите да представят бизнес планове също и плащане на последната вноска по плащанията само при изпълнение на бизнес плана. Също и инвестиции в основните услуги и инфраструктура в селските региони могат да бъдат обект на финансиране само ако са съчетани с плановете за общинско развитие, ако има такива. И разбира се, трябва да се вземе преди всякаква стратегия за местно развитие. Що се отнася до следението и оценката, ние ще рафинираме общата рамка за следение и оценка. Ще въведем и нова система, която ще е по-рационализирана. С новата рамка ще може да се извърши оценка на прогреса на базата на ясно дефинирани индикатори, приоритети и фокусни области. И така, според комисията предвидените инициативи ще реш ще изпълнят препоръките на Сметната палата, но така или иначе не забравяме, както каза докладчика, че нашата цел е подобряване на качеството на живота в селските райони и насърчаване на диверсификацията на стопанската дейност. Благодаря. Okay, thank you very much. Благодаря много. Мисля, че с това дискусията приключи. Радвам се, че има консенсус, всички искат по-добри показатели и е ясно, че е в ръцете на правителствата да се подобри положението. С това приключваме заседанието днес. Надявам се, че ще се видим всички тук отново утре в 9 часа. On n'a pas eu de...